Добър ден, малко се позабавих, надявайки се, че ще додат още някои други депутати, но тъй като имаше доскоро триалог, изглежда, че няма да додат много повече. С удоволствие казвам добре дошъл на господин Карлос Табарес, председател на комитета на, на регулаторите на ценни книжа. Сигурен съм, че те ще се споразумеят, че сме постигнали споразумение по директивата IFM. по директивата за альтернативните инвестиционни фондове. Надяваме се, а, а, господин Таварес а, е поканен да ни представи а, в момента работата на своя комитет и а, какво смята комитета да прави в новите обстоятелства, след като се очакваме на 1 януари идната година новата архитектура на надзор на финансовите пазари да бъде в ход и след неговото представяне, разбира се, ще дам думата за размяна на мнение с членовете. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента. За мен е удоволствие да съм ваш гост. За първи път съм тук в качеството си на председател на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, макар че тази организация често сътрудничи с Европейския парламент, тъй като трябва да докладваме за изпълнението на нашите задължения, което правим с удоволствие. Раздали сме ви нашия доклад за работата ни през последните 6 месеца. Освен това, Разпратили сме и нещо като резюме на доклада. Ще получите и моите записки, които са основа на моята презентация. Те са свързани по-скоро с бъдещето, а не с една равносметка на миналото. Надявам се, че ще се окажат полезни за последващия дебат. Нека да кажа какво смятам по отношение на пулките, които трябва да извлечем от финансовата криза, която все още е на лице. Опитал съм се да ги обобщя в три групи. На първо място необходимостта да се запълни регулаторната бездна, като се прехвърли надзора върху всички пазари, например върху дериватите, както и менеджерите на альтернативни инвестиционни фондове. Госпожо председател, казахте, че в тази връзка е постигнато споразумение. Поздравявам. И на второ място трябва да има прозрачност във всички пазари на финансови продукти, като се даде възможност на инвеститорите да оказват контрол и на трето място, може би най- важния елемент. Системния риск не трябва да се използва само като метафора вече от банките, а трябва да е свързан и с ценните книжа, с пазарите като цяло. Тези принципи бяха сегнати и от ИОСКО. Те имаха и а, позиция по отношение на системния риск. Какво казва Йоско? Факторите, които могат да породят системен риск, могат да включват а, разпределението, а, поведението и условията, в които функционират някои а, продукти. Системния риск може да поеме формата на една по-постепенна ерозия на инвестиционните пазари, липса, породено от липса на оповестяване и от други фактори. Това означава, че системният риск не трябва да се разглежда прекъсва оратора поради технически проблем и продължава. Освен това, трябва да се приема едно симетрично понятие, свързано с финансовата стабилност. Увеличаването на цените на пазарите може да е точно толкова опасно, колкото намаляването на цените на пазарите и регулаторите трябва да действат съответно, както се изисква. По тези въпроси Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа е, е засилил своята дейност, е, извършва се е, надзорна дейност, има доклад, който се разпространява на различни форуми, представя се на FSI. През последните няколко месеца се опитваме да работим така, че да гарантираме ефективното започване на работа на Европейския комитет на регулатори на ценни книжа от януари месец нататък. Централната цел е да се гарантира а, функционирането на пазарите. Основното тук е да се гарантират а, и подсигурят а, пазарите на извън борсови деривати. А, това, което прие комисията в тази връзка е приемливо. Директивата, свързана с злопотребите на пазарите, трябва да се прехвърли и към тези извънборсови деривати. Трябва да се направи разлика между злоупотреба на пазара и легитимни спекулации спекулации. Освен това, искам да приветствам направеното от комисията по отношение на късите продажби и соповете за кредитен риск, тъй като това отразява надзора на пазара и необходимостта от такъв надзор. Европейския комитет а, смята, че регламента ЕМИ от а, комисията не само е добре дошъл, но и трябва да бъде прият максимално бързо. финансовия законодател не трябва да пренабрегва регламента в други юрисдикции, особено тези, които са пряко свързани с Европейския съюз, например САЩ. В а, това отношение признаваме, че така наречения Дот Франк акт върви в същата посока. Подробното съдържание на този нормативен акт и на временното му приемане не трябва да се пренебрегват, за да се а, а, избегне регулаторния арбитраж. In what concerns the range of derivatives eligible for mandatory clearing through CCP and the definition of the counterparties to whom the clearing obligation applies, for instance. Например, Предложението за европейски регламент включва много разпоредби относно работата на централните контрагенти, изисквания по отношение на ликвидността и така нататък. От друга страна, закона Дот Франк дава на регулаторите CFTC, например, друга възможност за действие. Американското законодателство е напълно интегрирано в Европа. Част от регламента, част от регулацията попада под Емир, а други въпроси ще бъдат разгледани по силата на разглеждането на ДПФИ тези два законодателни процеса не са паралелни. Разглеждането на директивата за пазарите на финансови инструменти ще бъде направено от комисията през април 2011 година. CFTC и CFCC е, вече са част от е, регулаторната, рамка, която се въвежда от е, така наречения Dodd-Frank акт. Много е важно европейските регулатори, Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа и ЕОЦКП в бъдеще трябва от самото начало да водят технически диалог с съответните органи. Европейския комитет участва активно в този процес. Освен това, трябва да се участва активно. Този въпрос е от а, изключително технически характер. Освен това, участниците на пазара действат бързо, когато става въпрос за ответна реакция на нова регулаторна рамка. В това отношение, значителна част от а, регулаторната рамка трябва да се приложи чрез задължителни технически стандарти, които трябва да могат да бъдат променени бързо от ЕОЦКП. Това е и подхода, който регулаторните органи трябва да приемат, особено по отношение на техническите решения и определения. В тази връзка времето за приемане на разглеждането на ДПФИ и ЕМИР е изключително важен фактор. Това преразглеждане трябва да е нещо, което ще отчете опита от миналото, какви са основните елементи на преразглеждането на ДПФИ. На първо място да се гарантира регулация на пазара от разширен тип, на второ място да се увеличи приложното поле на отчетната дейност, на трето място да се отчете принципа на най-доброто прилагане. На четвърто място да се увеличи прозрачността по отношение на инструментите и пазарите. На пето място да се регулира търговията с висока частота. На шесто място, когато е възможно, да се включи търговията с извън босови деригати в организиране на търговски панаири. По отношение на последната част, искам да кажа, че ЕОЦКП ще играе много важна роля по отношение на постигането на единни правила в Европейския съюз. Като цяло, укрепването на защита на инвеститорите и гарантирането на прозрачността на всички пазари трябва да бъде гръбнака на преразглеждането на ДПФИ и съответните реформи. Това е особено важно, като наблюдаваме засилващата се тенденция на разпределението на сложни продукти към клиенти на дребно. Положението изисква укрепване и поясняване на правилата на ДПФИ за защита на инвеститорите, както основаването на равнопоставеност по този въпрос за всички финансови продукти е, на, на, на древно, чрез регламента ПРИП и накрая на последно място, чрез правилното прилагане на бъдещето е, на, на, на, на подстрана на бъдещите европейски надзорни органи и най-вече ЛЦКП, е член 6 от съответните споредби. Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, освен това, предоставя технически а, експертен опит в няколко области, свързани с преразглеждането на ДПФИ и освен това председателстваше така наречената 3L3 работна група, която изготви репорт по отношение на ПРИП. Необходимостта да се извлекат полуки от научените уроци е, присъства в други области на реформи. Е, регулацията на агенциите за кредитен рейтинг е почти към края си. ЛЦКП е ще има важна роля в прилагането на регулацията. Европейския комитет в момента извършвал тези функции, които му бяха възложени в преходния период и в същото време се прави необходимата подготовка, така че ОЦКП да може напълно да поеме своите компетенции, които се дават от регламента. За да бъдем ефективни, регламента трябва да бъде допълнен с мерки по отношение на модела на финансиране на агенциите за кредитен рейтинг и избягването на свръх разчитане на кредитните рейтинги, включително в случай на а, неразделно а, включване на рейтингите в пруденциалния регламент за финансовите институции. Накрая искам да кажа, че има споразумение на съвета относно прилагането на альтернативни на разпоредбите, свързани с управлението на альтернативните инвестиционни фондове и това е важна стъпка за запълване на регулаторната бездна. Това е важно, за да се възстанови доверието на инвеститорите чрез прозрачност и надзор. Освен това трябва да се гарантира реципрочност. ЕЛЦКП ще бъде готова да поеме своите функции, които ще бъдат възложени от новия регламент. Въпреки това трябва да се отбележи, че увеличаването на регулаторните задължения на ЛЦКП е свързано с увеличаване на финансовите и човешките ресурси в допълнение към това, което се предвижда от бюджета в момента. Накрая искам да поговоря малко за ролята на новите европейски надзорни органи, най-вече ЛЦКП. Моето лично виждане е, че регламента за европейските надзорни органи не е, е най-доброто прилагане на практика на предложенията на групата Дел Розие. Е, например, мога да кажа, че може да се издават е, задължителни технически стандарти без изискването да има одобрение от Европейската комисия, което вероятно ще значи Е, европейски институции, е, които се основават на договора, е, всъщност директивата Омнибус може да бъде по-амбициозна и да даде на ЛЦКП по-големи правомощия. Освен това, съм уверен, че преразгледаните директиви ДПФ и за прозрачността МАД ще засилят ролята на ЛЦКП да действа като единен наръчник. Ако направим това, което се очаква от нас, според а, настоящите виждания за нещата, а, то а, ще успеем да постигнем значителен резултат. В тази връзка смятам, че ОЦКП трябва да поеме всички правомощия, които му се дават и да ги изпълнява ефективно и ефективно. Това ще означава, естествено, от самото начало голям обем на работа, ако просто продължаваме да се оплакваме обаче или ако не сме достатъчно компетентни, когато упражняваме нашите правомощия, може да очакваме да не постигнем много за бъдеще. Аз откровено вярвам, че ЕОЦКП ще бъде онова, което желаят а, неговите членове. Тук става въпрос за хора, за лица. Естествено, ролята на председателя ще бъде изключително важна за гарантирането на а, стабилната дейност на този орган, но Надзорния съвет също ще има своята дума. От друга страна, процеса за одобряване на задължителни технически стандарти ще изисква открито и интензивно сътрудничество между органа и представителите на комисията. Искам да ви кажа, че в краткия си мандат като председател на Европейския комитет съм се опитвал да насърчавам тази дейност. Не трябва да забравяме, че очакванията на инвеститорите по отношение на ЕОЦ подкрепа са много голями. Имаме задължение да изпълним тези очаквания. Освен това, регулаторната рамка трябва да е ефективна, гъвкава. Както знаем, пазарите са много иновативни и много бързо се променят и реагират. Затова регламента трябва да действа много, елце, много бързо. ЕЛЦК подкрепа трябва да бъде един орган, който да реагира уместно и гъвкаво. Като цяло вярвам, че сме на правилния път. Много е постигнато и остава още много, което трябва да бъде направено. Вярвам, че онова, което остава да се направи е изключително важно и дори още по-спешно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще прочета а, записалите се за изказване. Председателката чете а, имената на онези, които са записали за изказване. And we have 20 minutes. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. That's two minutes each. Uh, and, and nothing for... Ако няма други, ще им дам по 5 минути в рамките на времето, което имаме. Ще ви е, давам думата на групи. Мисля, че първо ще дам думата на първите четирма. Е, след това ще дадем думата е, за отговори. Удо. Искам да кажа от името на моята политическа група добре дошли в парламента. Първото ви впечатление обаче е грешно. Вие няма да, вие няма да бъдете затрупани с недоброжелателни въпроси. Напротив, ние приветстваме възможността да говорим с вас и стоим зад вас. Въпросът ни е, като имаме един такъв прецизен експерт с толкова много познания за пазарите, вие казахте, че сме постигнали съгласие при преговорите за, хедж, за регулирането на хедж фондовете. Много колеги казват, ние не знаем а, при дългите срокове, дали регулиру... регулаторните механизми ще задействат и няма да се появи нова, нова криза. Какво смятате вие? Какви са най-големите опасности за финансовата система в момента? И втори въпрос, тъй като говорихте за регулацията на извънборсовите пазари, каква е вашата оценка за спекулациите с хранителни продукти, с суровини, която спекулация непрекъснато задълбочава кризата в света, а комисията не излиза с предложение. Thank you, Kay. Благодаря, Кей. Благодаря. А, искам да се върна на а, процеса на набирането на персонал за ETSO, е за ЕСМА, много малко време остава. Но като се имат предвид неотдавнащите директиви, които засягат работата на ЕСМА, въпроса за депозитарите, клиринга и работата на различните различните регулаторни органи в страните членки, мисля ли, че има достатъчно персонал за извършване на работата, която предстои? И как се може... Знаеме, че качеството на организацията се определя от качеството на персонала. Как ще сте сигурен, че набирате именно хората, които ви трябват? Много от регулаторите на страните членки също участват в комисии и работни групи. Е, ще продължат ли те тази своя работа? И имате ли някакви срокове, примерно, за преразглеждане на директивата за финансовите пазари и ценните книжа? Е, знам, че ясно е, че няма достатъчно ликвидност и, и не се. А, об, цената на риска е подценена. Е, става дума за оценка на въздействието което, и как новите а, правила а, ще повлияят върху економиката. Когато разгледаме други части, засегнати от риска, примерно като деривативите, там също е необходимо по-голямо обезпечение и по-висока ликвидност. Каква е вашата оценка? за Това, че когато искаме осигурителните, застрахователните компании и други участници в пазара да не, да не вземат пари, теглят пари от економика, теглят пари от економиката в този критичен момент – че ще може да имаме глобални стандарти, а не само стандарти на САЩ и Европейския съюз в това отношение. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Занимавали ли сте с флеш в Нью Йорк? И Занимавали ли сте се с въпроса за високочастотната търговия, алгоритмичната търговия? Какво ще бъде е тяхното въздействие върху нашите финансови пазари? Right, we can now come for some responses. I'm sorry, I can only give you about sort of four minutes, otherwise we won't fit everybody else in. А, сега очаквам вашите отговори. Съжалявам, давам ви само 4 минути, иначе няма да има време за всички. Ще се опитам колкото може по-бързо да отговоря. Главната опасност за финансовата система е ако не предприемем необходимите реформи колкото може по-скоро. Има много а, области, много финансови а, продукти, инструменти, които не са достатъчно добре регулирани. Надзора също така куца. Знаете, кризата се разпространи от САЩ в целия свят чрез тези нерегулирани пазари и институции. Сега въпросът е да дадем правото на регулаторите на надзор и а, участниците в пазара да бъдат а, отговорни, подотчетни за своите действия. До сега такава система не съществува. Може би си спомнете, че модернизацията на американският пазар на ценни книжа и стоки не постигна това, е, а сега са ни необходими инструменти за надзор и да, също така инструменти да може да оценяваме е, информацията, която получаваме от всички пазари на деривативи, включително пазарите на държавни дългови книжа. Е, това е според мен голямата опасност. Не трябва да забравяме, че вече е, минаха повече от 3 години от началото на кризата и продължаваме обаче да живеем в същата регулаторна среда, както преди кризата. Следователно, абсолютно спешно трябва надзорните органи да имат е, на разположение необходимите инструменти, за да си свършат работата. Това се отнася също така и до стоковия пазар. А, а и също и деривативите, които са свързани с стоковия пазар. А, а те също трябва да бъдат регулирани и на регулаторите трябва да се дадат, да се предостави необходимия инструментариум. По въпроса за а, на важният въпрос за набиране на персонал за АСМИТ, значи, как, по отношение на ролята на комисията на регуляторите на ценни книжа, имаме нови правомощия, но наред с това, както казах в първоначалното си изложение, имаме и правомощия, които са изцяло нови, които не са били регулирани до сега и то в много високо технически специализирани области, където пазарите имат е, ноу-хау и познания, а не ние, регулаторите. Така че трябва да искаме да наберем висококачествени хора в ЕСМА. ЕСМА, това е европейска е, е, орган за ценни книжа и пазари. И трябва, значи, следователно абсолютно в спешен порядък, тъй като трябва да почнем да работим на 1 януари, да свършим тази работа по набиране на специалисти, на персонал, но трябва да имаме и достатъчно време. Най-лошо би било, ако започнем да работим без да разполагаме с необходимите средства, за да изпълним задачата си. Значи, тук бих призовал към разбиране на задачите и трудностите, при които е изпратена, изправят на, на Европейският орган за ценните книжа и пазарите. Трябва да имаме възможност да маневрираме бъдещият изпълнителен директор на ЕСМА, трябва да може да подбере своят управленски екип. Това ще има ключово значение. Не смятаме, че ще има някакво така автоматично преминаване на сегашното ръководство на Комитета за регулиране на ценните книжа а, към ЕСМА. никой не трябва да смята на средно ниво ръководители, че ще запази работата си. На никой не е гарантиран за това. Ще са необходими, разбира се, и повече хора, може би и по-качествени специалисти. Ключово значение има да набереме най-добрите, за да може да решиме тези много специализирани а, е, проблеми. Какво правим в момента? Размишляваме върху бъдещата организация на е, ЕСМА, бъдещата органиграма, както казваме. И разбира се, окончателното решение ще бъде взето от бъдещият е, председател, от бъдещият изпълнителен директор, които ще бъдат назначени вероятно до март-април едната година. Тоест, е, трябва да бъдем малко търпеливи, да работим колкото може по-бързо, но а, и а, е, да, това, което правим, да го правим както трябва. Въпроса за пруденциалните а, а, правила и изисквания. Мисля, че много важни са, за да може да запазим стабилността Както споменах и в моето изказване, това не е въпрос, който засяга само банките, традиционните финансови институции. Той се отнася до сигурността на пазарите, на инфраструктурите и е, е, роля за дефиниране на съответните капиталови нива е, е, е, е особено важна. Е, споменах и някои нови области, в които нямаме опит, от който, на който да се опрем. Докато при банките можем да погледнем какво е ставало в миналото, кое не е било наред и как може да се поправи. В тези нови области започваме направо от нула. Това значи, че трябва да решаваме тези задачи, необходими са преди всичко квалифицирани кадри, но трябва и да подхождаме гъвкаво към решаването на задачите. Няма никакво съмнение, че от началото сигурно ще допуснем грешки. Не трябва да се смята, че ще бъдем перфектни от самото начало и за това предлагам на, при прилагането на техническите стандарти от ТЕСМА да ни се остави така възможност за маневриране, за да можем бързо да коригираме грешките. Ако в а, регламентите, а, а, в правилата за регулиране са, има прекалено много, са залегнали прекалено много подробности, ще бъде много трудно да маневрираме и да поправяме грешките си в бъдеще. За внезапният срив, така наречения флаш краш, а, не знаем все точно как се, е, се случиха нещата на 6 е, май. За, за, за щастие нещата бяха коригирани незабавно, нямаше отражения върху, системни отражения върху системата. Но това беше едно важно предупреждение, което трябва да ни накара да разгледаме тези нови форми на търговия, високочастотната търговия, които не трябва да се изпускат от погледа на регулатора. Тези рискове могат да бъдат и системни рискове. Ако, ако сривът беше по-дълъг от няколко часа, ако флешът, така да се каже, беше по-дълъг от няколко часа, можеше да има, и, да, бъде, да има системни рискове за а, целия пазар. Аз а, Петър, след това Свен и след това Ола. Е, съвсем накратко. Може ли да ни кажете първо колко души ще назначите в съвместната комисия, на който на нашите парламентарни дискусии предадахме, определихме, че той има много голямо значение, приоритет. Ако са по-малко от двама души, можете ли да ни обясните защо? А, казвам, ако са по-малко от двама души, онези, които смятате да назначите, можете ли да ни обясните защо? Свен. А, първо да ви кажа, а, а, добре дошъл. А, удоволствие беше да се работи за, по вашия бюджет и по определенето на вашите отговорности. Имам два съвсем конкретни въпроса. Първо, доколкото знам, вие проучвате а, потенциалното въз, възможност на късите продажби и а, на деградирането на държавният дълг, т.е. понижаването на рейтинга на държавния дълг от рейтинговите агенции. Получавате ли информация от вашите партньори, другите подобни органи? Искам да знам как мислите, какви са резултатите и какви, какви трудности се сблъсквате. Искам да повторя въпросът на Питер само че и за друг орган. Това са новите отговорности за защита на потребителите. Колко възнамерявате, души възнамерявате да наемете, да назначите, като се има предвид а, колко души работят в САЩ по подобни задачи. Оле, благодаря, госпожа председател. Мислите ли, а, че Комитета на регулаторите на ценни книжа и е, регулаторните органи на 27-те страни членки са изпълнили задълженията си да откриват е, потенциални проблеми в пазара и успяват ли да предложат е, адекватни мерки за решаване на проблемите. През 2005 година Комитетът на регулаторите предложи създаване на работна група, която да анализира работата на рейтинговите агенции. Тогава, през 2005 година, вие нищо не предложихте, сметнахте, че саморегулирането е достатъчно. Господин Таварес има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Колко хора са в съвместния комитет? Организационните въпроси все още се обсъждат, но няма да са по-малко от двама. От сега мога да ви кажа. Не по-малко от двама. Решили сме да започнем с двама в момента. Както разбирате, все още обсъждаме с другите комитети как да работи и да изглежда съвместния комитет. Накрая ще решим колко хора ще участват в него. Въпроса ви беше по-малко от двама ли са? Не, не са по-малко от двама. И ще отделим достатъчно внимание на съвместния комитет. Гарантирам ви. Проучихме отношенията Мисля си, че вие говорите по-скоро за отношението между CES и спредовете по отношение на облигациите, не толкова за късите продажби. ние сме проучвали отношението между CDS и другите пазари, както и ефектите на късите продажби. Нашите заключения подкрепят предложенията на комисията от 15 декември. Няма да навлизам в технически подробности. Вие говорихте и за намаляването на кредитния рейтинг и влиянието върху обществения дълг. Моето лично мнение е, че най-добрият начин да се справим с проблема на влиянието на рейтингите върху обществения дълг е да направим тези рейтинги абсолютно неуместни. Как може да стане това? Ако правителствата са напълно на светло със своите счетоводни отчети, то тогава рейтингите няма да имат никакво значение. Всеки инвеститор ще може да чете отчетите и балансите на правителствата и съответно рейтингите ще бъдат почти безсмислени. Ще има допълнително влияние, но то ще бъде съвсем незначително. Това ще бъде допълнителна информация. Това е нещо, което правителствата могат да направят за инвеститорите. По отношение на защита на потребителите, това е област, в която проявяваме сериозна загриженост. Регламента може да изиграе важна роля, като започнем с член 6а. В първоначалното си експозе споменах, че имаме притеснение относно прогресивното разпределение на все по- и по-сложни продукти към клиентите на дребно, частните клиенти. Затова защитата трябва да се укрепи. Сега не мога да ви дам информация, но на, на нашето последно пленарно заседание имаше участие на една специална група и аз предложих тя да се занимае с а, проблема за защита на потребителите и това как ЕОЦКП трябва да регулира нещата, как трябва да се прилага член 6А от Европейския орган за ценни книжа и пазари. Не мога да ви кажа колко човека в момента ще участват, защото не знам каква ще бъде окончателната структура на ЕОЦКП. Това е и въпрос, който засяга целия сектор, така че с него ще трябва да се занимаят много различни хора. Аз смятам обаче, че това трябва да е много важна област за ЕЛЦКП. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг, вярно е, че съвсем наскоро и доскоро този въпрос не се разглеждаше от регулаторната рамка. Темата стана важна след провала на по-малко надежните агенции за кредитен рейтинг и последиците, които той имаше върху някои инвестиционни продукти, сега си мисля, че можем да гледаме напред и да дадем правомощия на ЛЦКП по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Ако е възможно, добре е и да елиминираме конфликтите на интерес, като се отчете елемента за финансиране и модела за финансиране на тези агенции. Времето ни изтича. Последните ни трима оратори трябва да са много бързи. Диого, Саян и Елиса. Благодаря. Искам да попитам господин Тавариш какво смята за една европейска агенция за рейтинг. Какво смятате и за данъка върху финансовите транзакции? Той ще бъде ли добър за пазарите и за регулацията на пазара? Саят. Oh, could... Чуя се дали мога да се позова на съобщението на комисията по отношение на Европейската централна банка казва в своята ответна реакция, че анонимната информация по отношение на късите продажби ще е достатъчна и ако се оповестява твърде много информация, това може да доведе до падане на цените на фондовата борса, може да окаже негативно въздействие. Какво смятате вие по отношение на тази позиция? Елиса. Doutor Carlos Tavares, aqui ao Parlamento. Eh, eu tinha duas questões. Uh, Добре дошъл, господин Таварес. И имам два въпроса. Те вече бяха зададени. Искам обаче и аз да ги задам. Парламента прие да има един силен регулаторен орган, прие бюджет за него, Какви са условията на 1 януари този орган, вашия орган да работи а, както трябва? На второ място, отново по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, вие защитихте модела за финансиране и казахте, че не трябва да разчитаме твърде много на тези агенции. Какво смятате обаче по отношение на а, държавния дълг? и участието на агенциите. Имате ли някакви препоръки там? А по въпроса за рейтинговите агенции. А, мисля, че идеята за Европейска рейтингова агенция е, е трудно би се е осъществила на практика. Тъй като една нова рейтингова агенция трябва да бъде приета от онези, които ще използват нейните рейтингови оценки, нейните рейтинги. Но в момента повечето клиенти в света разчитат на съществуващите три големи рейтингови агенции. Преди всичко трябва да се отворят пазарите и да се елиминират конфликтът на интереси. Ако можем да намерим различен начин за финансиране на агенциите, така че рейтингите да не бъдат заплащани от издателите, тогава ще бъде елиминиран конфликтът на интереси или най-малкото ще бъде значително намален. И по този начин ще може да отворим пазара на други, за други субекти които могат да купуват рейтингите и да плащат за тях. Това са решения, които трябва да бъдат обсъдени. Ние никога не сме ги обсъждали в Комитета на регулаторите на ценни книжа, затова не мога да говоря за нещо, което не е обсъждано. Това, което ви казвам, е мое лично мнение. Мисля, че преди всичко трябва да елиминираме конфликтът на интереси. И това, което спомена и Лиза, необходимо е да се намали степента, в която разчитаме примерно на зависимостта от, да се намали зависимостта от тези рейтинги, зависимост, която имат банките и други финансови институции. При това положение пазарът се може да се отвори и да се е, намерят решение на част от тези проблеми. За късите продажби. Има различни възгледи по този въпрос. преди всичко, не е удивително, че потенциалният регулатор има различно становище по този въпрос от един бизнес регулатор като Сезар от, от едната страна е, търсят по-голяма прозрачност, от друга страна не е така. Това е съвсем естествено. И мисля, че е, с правилата а, е, за прозрачност, която Комитета на регулаторите на ценни книжа предлага, ако те бъдат приети, няма да има конфликт с преденциалните проблеми, защото късите позиции ще бъдат обявявани. И мисля, че не по-малко важно от оповестяването, по-важно от оповестяването са другите мерки, които комисията предлага за значително намаляване на рисковете от късите продажби, да се така въведе известна дисциплина в късите продажби, за да може да се намалят рисковете, които водят до дестабилизиране. Колкото до сградата на новият европейски орган, който трябва да бъде един значителен, един силен орган с големи правомощия, които трябва да използва както следва. Имаме много кратко време за създаването на този нов орган, за наемане на специалисти, които да работят в него. И в това кратко време ние правим всичко, което е по силите ни, за да можем да започнем работа на началото на януари. Но, както казах и по-рано, това ще бъде един постъпателен, постепенен процес на поемането на новите отговорности, защото новият председател и новият изпълнителен директор ще бъдат назначени чак през март или април. И така трябва да се опитаме да изградиме този нов орган върху солидни основи. И за това винаги съм казвал, и казвам го и сега, Необходими сме са достатъчни финансови средства, за да направим, решиме задачите, които се очаква да решим. В началото обаче, разбира се, не може да очакваме да получим всичко, защото в някой момент през 2011 година ще наберем скорост и е, ще получим е, онова, от което се нуждае, включително и кадрите. Пак ще кажа, има нови задачи, нови функции, много, които са ни възложени. И при, обърнахме внимание на европейските институции, че за да изпълним тези нови задачи са ни необходими достатъчно средства. Естествено, ние ще бъдем абсолютно а, така отговорни за, за начина по който изразходваме тези средства. Благодаря много. Съжалявам, че трябваше да, а, така, да бързаме, но изглежда, че винаги работим в тези условия. Много имаше желаящи да задават въпроси. Очевидно, интереса към вашата работа е много голям. А, а, не успяхме да обсъдим измененията, които се отнасят до, до рейтинговите агенции. Благодаря много за вашето участие на нашето заседание и ще очакваме с нетърпение следващия път, когато ще имаме възможност да разговаряме. В бъдеще, дали ще бъдете в сегашната си битност или в някакъв, някакъв друг пост, винаги ще бъде интересно за нас да разговаряме. Благодаря. Right, everybody, do you, do you have voting? Разполагате ли с картите за гласуване? Ако сте си ги взели, поставете ги в устройствата. Ако не сте ги взели, сега е времето да се паникьосате. Господин Фею няма карта за гласуване, Парванш също няма някой друг. започнем да се притесняваме, когато му дойде времето. Пробно гласуване. Гласувайте, моля, всеки, който е доволен, да натисне плюс. I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still happy. Аз а, имам грип и въпреки това съм доволна. Двама човека не са доволни и няколко не знаят. Казахте, госпожо председател, че зеленото значи, че си щастлив. Не казахте червеното какво значи. Може да значи, че сте много-много щастлив. Ще направим още една проверка. Може да натиснете каквото искате. Бутон. Във всеки случай. Сега не забравяйте, че заседанието се предава по интернет. Една карта не работи. Трябва да добавим, значи, този колега. Значи, една карта от зелените не работи, една карта на НП не е тук и една карта от социалистите я няма, така че да се надяваме, че няма да имаме твърде много електронни гласуване. Аз трябваше да съм в Индия, но не отидох. Не знам къде са картите. Започваме с гласуването по годишния доклад на ЕЦБ за 2009 година, параграфи 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 14, първата част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но някои ръце не бяха вдигнати както трябва. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница, параграф 5а, нов устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, приема се,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 против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Не мога да кажа. Нека да гласуваме по тази част и след това ще добавим и допълнителните гласове. Гласувайте, моля. Госпожо председател, проявих разум и си забравих картата. Значи 4 карти, 4 човека ще трябва да добавяме. Твърде много социалисти са гласували. Един в повече. Може ли един от социалистите да си извади картата, защото социалистите са повече, отколкото трябва да бъдат? Ще приключим гласуването и ще го започнем отново. Дано да няма твърде много гласували. Сега, начало на гласуването. Край на гласуването. Сега трябва да добавим и допълнителните. Имаме един, двама, против, защото господин Фе... Фокс е против, господин Фейо е против, един за, но това отпада, защото има двама против, един а, за, така че не се приема. Компромис И. За, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 40. Какъв е проблема? 45. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се. Не казва тук текста, че изменението отпада. Значи бях права. 47 отново за,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 първоначалният текст, параграф 16, трябва ли да го гласуваме? За, против, въздържали се, приема се, 53 за, против, въздържали се, приема се, компромис Ж, за, против, въздържали се, приема се, 54 за, против, въздържали се, отхвърля се, 57 на две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 отпада, защото компромис Ж беше прият. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се. Не е ясно. 64. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 гласа за, 18 против. Фейо. 20 за. Против за. Значи Приема се с един глас, защото има два гласа за, един против от липсващите три. Приема се. 65 и 66. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис КА за, против, въздържали се, приема се. 71 на две части. Първата част за,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 на три части. 81-та част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но по-добре да проверим. Втората част. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Независимо какво смятат другите трима. Третата част за, против, Може ли да вдигнете ръце, защото не беше ясно? За, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 26 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 27 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис О за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 30.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 Аз броях ръце, вие натискахте бутони. Изменение 6. Гласуваме повторно. Три гласа трябва да добавим. Един против, един за. Вие сте против. Още два гласа против. Значи, резултата е равен, значи отпада. А тук има един плюс, минус там, още два минуса. Значи има три минуса 20. Един плюс, което прави 20, значи отпада, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване, което ще стане по електронен път с допълване текста с измененията към него. Колко трябва да добавим сега? Трябва да добавим още един за Фейл, още един глас за Фокс и още един. Значи 39. За, значи сега по отношение на предложението за резолюция. Вие сте за, вие сте за, вие сте за. Значи плюс 3 гласа. Значи 38. Загубихме един глас междувременно. Не знам къде отиде той. Поздравления за докладчика. И така стигаме до точка 15 от нашия дневен ред. Това е доклада на господин Куташ за Европейската инвестиционна банка. Първо, 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, прието. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се. По компромис Е гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, 33-то за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Проверяваме с електронно гласуване. Начало на гласуването. Един против имаме, един за, допълнително, а, още един за, на т.е. приема се с добавените гласове. Компромис F за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. 17. 17 е съвместимо с трето. 15 прието, четвърто за, против, въздържали се, приема се. 18. то Това е устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Ж. За, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение, устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Right, we now move on to point... Okay. Е, преминаваме към точка 16. Доклада на Ханс Петер Мартин, който се нарича Европейски економически сметки за околната среда. Ако сме готови сега, изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се компромиса За, против, въздържали се, приемат се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Малко се загубих. 28 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим по 15. Всички ли гласуваха? Определено се приема, независимо от гласовете на останалите трима. Изменение 2 за, против, въздържали се. Доста въздържали се. Нека да проверим по изменение 2. Okay. Now what is what are what are the extras doing? Какъв е гласа на допълнителните? колеги. Не знам какво стана. Може ли още веднъж да гласуваме? Нека да повторим гласуването. Right. Right. got... Всички, които имат карта, вече са гласували. Края на гласуването обявявам. Минус само трима допълнителни имаме, значи отхвърля се. Преминаваме към изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим, ако искате. Проверка по втората част. какви са вашите гласове. И имаме 18 на 18. Така или иначе отпада. Отпада. Изменение 16. се отпада, защото то се покрива от първата част. Изменение 4 за, против въздържали се, отхвърля се, според мен. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против. НП не гласува, така ли? Вие сте за. Приема се, значи. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Може ли НП да ми каже дали са за или против? Шесто. Вие сте за. Значи приема се. Изменение 23. За. С устното изменение. 23 с устно изменение към него. За. Против. Нямам представа. Нека да проверим сега с устното изменение към 23. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изглежда се приема. Сега стигаме до окончателното гласуване. То ще е по електронен път. Един, два гласа, три гласа допълнително имаме. 37. Поздравления за докладчика.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 Уважаеми колеги, извинявам се, но имам грип, така че ще освободя председателското място. Всички заместник председатели си тръгнаха, затова председател ще е госпожа Люлинг. Тя ще вземе моето място, тъй като такива са разпоредбите. Тя е най-възрастният член, който присъства. Няма да е за първи път. А, а, значи още при стари, при предишните мандати на парламента ми се е случвало, случвало по този начин да поемам председателството. Няма проблем. И сега преминаваме към следващата точка. Това е доклада на господин Гозес, изменение на регламента за кредитния трейд, е, агенция за кредитен рейтинг. Господин Гозес има думата. Благодаря, госпожо председател. Всяк да кажа госпожо Дуаен, но всъщност казвам госпожо председател. О, моля ви, господин Гозес. И така, трябва да разгледаме изменение на регламента, изменение внесено от редица колеги. Имаме 100 изменения. това показва, че дебата ще се съсредоточи върху това, което искаме да изменим в този регламент. Целта е да бъде актуализиран регламент, който приехме през 2009 година и да, за организиране на надзора от ЕСМА, Европейският орган за ценните книжа и пазарите. Нашият колега Волф Кинкс, който е докладчик, е, взе това решение. И всички рейтингови агенции, които се отнасят и до държавния дълг, и, и до други финансови организми. Всичко това е отразено в този доклад собствена инициатива. И ние, значи, прави, поемаме инициативата за изменение на този регламент. За 2011 година, през първото месече да стане това. Искам да подчертая, че утре заран ще имам среща с докладчиците в Сянка. Ще се опитаме да намерим компромис по повечето изменения. Трябва да кажа, че графикът ни е доста сгъстен. Ще имаме втори етап на разглеждане на измененията на 8 ноември, ако това е необходимо. И на 8 и 9 ноември. На 9 ноември всъщност ще гласуваме в Брюксел. Искам също така да осведомя колегите, че председателят на Екофин, господин Рендерс, тази сутрин заяви, че има намерение този регламент да бъде разгледан преди края на бългийското председателство. И се надяваме той да мине на първо четене. Въпросите, които урежда този регламент, това е преди всичко въпросът за достъп до информация. Това е са членове 8а и 8б. И в тези членове се разглежда въпроса за прозрачността. Членовете предвиждат информацията на а, издателите да бъде на разположение на агент, рейтинговите агенции и тази информация да бъде подавана по а, сигурни канали, безопасни, обезопасени канали. По този въпрос имаме няколко различни изменения някой иска да запазиме системата, запазим системата такава каквато е, и агенциите да агенциите, то става дума за агенциите, сами да търсят информацията си, а други искат премахването на членовете 8А и 8Б или пък да се премахнат тези е, членове, за да може да помислим повече, е, да го отразим в доклада по собствена инициатива. Това е мнението на господин Клинц. Другите смятат, че е, информацията, свързана с финансовите инструменти, структурираните финансови инструменти, че тази информация трябва да бъде достъпна за широката публика. Въпросът е твърде деликатен, тъй като издателите смятат, че определени не, части от информацията не могат да бъдат, не трябва да се оповестяват на пазара. Едната от трите големи рейтингови агенции иска обаче тази информация да бъде достъпната. Не да бъде информация, която се дава само на рейтинговите агенции, а на всички. Е, никой обаче не ми каза каква може да е мотивацията на една агенция, която днес има монопол, има извънреден достъп, изключителен достъп до тази информация, какъв може да бъде нейният интерес тя да иска да се оповестява най-широко тази информация, публично? Има изменения, които се отнасят до правомощията на ЕСМА и мерките за надзор. Това са госпожа Болс и господин Фолс. Госпожа Болс и господин Фолс предлагат да има инстанция за обжалване е, за е, онези, е, които могат да бъдат подложени на санкции. Голяма част от измененията по този въпрос искат санкциите да бъдат налагани от ЕСМА. И смятам, че този въпрос няма да ни създаде проблеми. В момента е, е ясно, че може е, е, абсолютно легитимно да бъде предоставена тази задача на ЕСМА. Въпрос е да знаем какви ще бъдат, какъв ще бъде размера на е, какви ще бъдат е, размера на глобите. Е, говори се за 10% от годишният е, доход, е, а други предлагат за 20% на съответните агенции. ЕСМА трябва да е, издава годишен доклад, такова предложение се прави, който да се представя на съвета и на парламента за оценката на собствените си е, ресурси и собствения си персонал. Някои е, се питат, и аз съм сред тях, доколкото са адекватни финансовите и кадровите ресурси на ЕСМА, като се има предвид задачите, които са и поставени в рамките на регламентът, който определя нейните правомощия. Ето това накратко е състоянието на нещата по този въпрос и а, е, а, е, предлаганите изменения. Има също така и въпроси с преходен характер от момента, когато започне да действа ЕСМА, и, когато, и докато бъде в състояние да изпълнява в пълна мяра своите задачи. Става дума също така и за утвърждаването на оценките на кредитни агенции, които се намират в трети страни и които не се подчиняват на правилата на надзора, а, така както на, на агенциите, които а, подлежат на този надзор. Трябва да кажа, че а, е, този дебат а, е, започна във връзка с а, е, позициите а, а, на а, Цезар, на а, Комитета за регулиране на ценните книжа, а, а, как да се разглеждат а, оценките на рейтингите, давани от агенции в трети страни могат да се използват тези рейтинги в Европа, само ако съветните агенции се подчиняват на европейските правила. След дискусия решихме да допуснем две изключения. Първата, първото изключение това са агенции, които се намират в регулирани страни и с които съществува споразумение за сътрудничество и надзор между ЕСМА и съответният регулатор в страната. Това се отнася, например, до агенциите, които се намират в Канада. Навсякъде другаде бе решено оценките, рейтингите давани от агенции в други страни, които не са нито контролирани, нито обект на надзор и регулиране, не могат да се използват в Европейския съюз, докато тези агенции не бъдат утвър... утвърдени от агенция, която е, е, е базирана, която има седалище в Европа, т.е. която е на, обект на надзор и регулиране. И тази е, утвърждаваща Европейска агенция поема цялата отговорност за е, рейтингите, оценките, които дават. Но колкото по-скоро се колкото по-скоро се прекрати олигопола на агенциите, толкова по-добре. И, и тук е, има известно объркване обаче, настъпи известно объркване, защото агенциите, които се намират в трети страни, трябва да бъдат, както казах вече, регулирани и надзиравани съгласно европейските норми. Не това като че ли беше намерението на съзаконодателя, но ето това, с това ще приключа забележките, които имам да направя. Искам да напомня, че утре заран ще имаме среща с адвокатите в Сянка, да се опитаме да намираме компромиси. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин а, докладчик. Има редица а, въпроси, които подлежат на обсъждане. Първо ще... Господин Клинс е, е от либералите е в Индия. Е, е, по завни причини не присъства неговата е, заместничка. Алде ни каза, че тяхната позиция ще бъде представена утре по време на заседанието на докладчиците в Сянка. След тези оговорки давам думата на господин Джан Питела, господин Гол, госпожа Фокс и господин Клут в този ред господин Фокс. Господин Фокс, не госпожа Фокс. Знам, че не сте е, имали промяна на пола си. Но, господин Петела, първо на вас е, е, давам думата. Моля, други, които искат да се изкажат, също да се запишат. Господин Петела. Благодаря. Господин Госес знае, че аз много го ценя и тук при този повод искам да го подчертая. Най-напред искам да кажа нещо за два члена, член 8. В член 8 става дума за областта, където почти няма конкуренция. Аз поддържам своята позиция, която вече споделих преди и съм формулирал изменения 106, 112, 114, 115, в които се изисква ЕСМА да отговаря за санкциите, а не Европейската комисия, т.е. Европейския орган за ценни книжа и пазари трябва да отговаря за тези санкции. Е, според мен този орган трябва да има възможност ефективно да изпълнява тези задачи. Този орган отговаря за надзора. В противен случай за какво ни е такъв европейски орган за ценни книжа и пазари, ако не може да разполага със съответните прерогативи и компетенции. И от правна гледна точка нещата трябва да са уредени. Ето защо обхватът на тези санкции трябва да е много ясен, много точен. Както казах, от правна гледна точка нещата трябва да са наред. Какви санкции може да налага Европейския орган за ценни книжа и пазари? Ние сме, аз съм на това мнение и ние смятаме, че това не трябва да е задача на комисията, да видим на какво мнение ще съвета. Иначе господин Косес има моята пълна подкрепа. Е, що се отнася до рейтинговите агентури, аз смятам, че Европейския парламент трябва да продължи линията от 2009 година, а именно, че много ясно трябва да работим в посока на едни точни правила и регулативи. И не само господин Козес, а и, всички, и много други колеги се изказаха в този смисъл последните е, последната декларация на Марио Траги, председателя на борда, че е, каза, че ще има ясни предложения за функционирането на рейтинговите агенции на следващата среща на Г20. Професор Марио Драги е изключителен експерт и много се радвам, че той се е заел с този въпрос. Може само да се надяваме, че ние ще вървим в тази посока. Благодаря. Господин Козес. Е, е, ще бъде, може би, по-лесно, ако чуем първо всички докладчици в сянка. Аз е, ще говоря накрая, но нямам нещо много, което да добавя. Добре, господин Гозес. Господин Гюгол. Искам да кажа следното. Някои от измененията от, например, от господин Клуте, уважаваният от мен колега, се насочват към областта на следващия доклад. И така започваме една дискусия, една предварителна дискусия. Не може да решим тези проблеми в момента директния надзор върху Европейския орган за ценни книжа и пазари не може да бъде оточнен. Т.е. такива предложения, които имат за цел, които говорят за уредбата на пазара, такива предложения, те са няколко, не са на правилното място. Например, 52, изменение 52, където се казва, че един частен економически субект не може да има мнение или да изразява мнение по отношение на състоянието на една демократична държава и нейната платежоспособност. Мисля, че това е тежка позиция, защото по принцип всеки трябва да има правото да изразява мнението си. Проблемът е по-скоро на а, пазарната сила на малко пазарни участници. Според мен тук става дума за проблем за конкурентоспособността, а не. Това не е принципен проблем. Трябва да го обсъдим този въпрос подробно. Въпросът за това кой какви, каква информация да получи трябва да е много задълбочена дискусия. По принцип смятам, че тази комисия застъпва принципа, се застъпва за принципа за прозрачността. И ако по принцип искаме да отворим пазара, то тогава не би трябвало да имаме нещо против това да се предоставя информация на други рейтингови агентури, както предлага комисията. комисията предлага и 10% от всички структурирани финансови продукти да се предлагат. тази информация трябва да се предлага и на обществеността. Защо това трябва да са само големи рейтингови агентури? Това не е логично, а и не е логично да не се предоставя информация на обществеността. На второ място, каква е, какво е съотношението между националните надзорни органи и Европейския орган за ценни книжа и пазари? И тук става, и в член 30 става дума именно за този въпрос. Трябва да намерим компромиси, трябва да предотвратим през задната вратичка да се предоставят компетенции, които ние искаме да дадем на европейския орган, тези компетенции да се делегират на националните надзорни органи. Трябва да има граници. Ето защо моля за подкрепа на това мое изменение, предложение. Това е от моя страна. И е, с интерес очаквам по-нататъчни интересни и конструктивни разговори с Жан Пол и другите колеги. Утре при а, намирането на компромиса. Благодаря. сега мистер Ашлифон. Господин Ашлифон. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Искам да благодаря на господин Гозес за работата му до сега. Благодаря му и за това, че ще проведе заседание утре. Сигурен съм, че това заседание ще е конструктивно. Искам да поговоря по членове 8А и Б. Създаването на тези защитени веб страници. Чудя се дали комисията е обмислила каква ще е ползата от тези веб страници, какви ще бъдат разходите, защото в САЩ има една подобна схема, и имаме информация, че няма кой знае каква полза, а пък има сериозни разходи. Не става въпрос за така наречените казино банкери, става въпрос за реални фирми, които създават работни места в избирателните райони. И разходите за тях ще се увеличат чрез една доста съмнителна процедура, поне по-моему. Ще наложим огромни допълнителни разходи, ако наложим такива веб страници на рейтинговите агенции. Всъщност не става въпрос за поддръжка, става въпрос за разходи свързани с персонала, с загубата на време, защото всеки документ, който се качва на тази веб страница, ще трябва да минава през юрис Предишното ми амплуа беше да съм юрист и може би трябва да се радвам, че бившите ми колеги ще имат работа, но това е нещо излишно. Рейтинговите агенции няма да искат да поставят каквото и е да било на веб страницата, без това да е проверено, защото ще се притесняват от това, че ще бъдат съдени и е, ще е, се създаде проблем с набирането на капитал. Много често ще има е, решаване в последната минута. Е, няма да се качва информацията на вебсайта преди юриста да е проверил е, информацията и цялата тази процедура ще е много тромава и скъпа. Затова искам да попитам по отношение на тези веб страници, защо просто да не забавим нещата с година и да изчакаме какво ще стане в Америка. Няма да загубим нищо. Очаквам, че Америка ще се откаже от този експеримент. Нашите законодателни процеси така и така са доста тромави и мисля, че няма да загубим нищо, ако изчакаме да видим какво ще стане. Защото междувременно САЩ може да се откаже от този проект, а пък ние 10 години да сме пропияли. Ей така така ще загубим капитал, той ще се отиде в близкия, в далечния изток, в Латинска Америка. Така че, колеги, моля ви внимателно обмислете това, което се казва в 8А и 8Б. Благодаря, господин Фокс. Истина е, е, че това са скъпи и тежки процедури. Те е, само създават повече работа за адвокатите всичко. Сега давам думата на господин Юрген Клут. Благодаря, госпожо Лолинг. Искам най-напред да ви напомня, че е, рейтинга агенциите имат и нашия интерес към тях има историческия происход. Доста говорихме напоследък за тях и в рамките на тази дискусия се оказа, че има методически проблеми, ние ги уточнихме, има и други проблеми, така че мисля, че е хубаво, че е, работим по този въпрос. Приветствам и от името на политическата си група, че правим този публичен надзор над рейтинговите на агентури и смятам, че това е правилната стъпка. Имаме определен успех, но мисля, че не мога да кажа, че моята партия застъпва идеята само за една публична рейтингова агенция, но това не може да стане. Тук не може тази идея да получи подкрепа. В парламента имам предвид. Но хубава е, положителна е насоката, посоката, в която се движи докладът. Искам да кажа нещо по темата, която засегна Свен. Защо трябва да се изключат определени агенции? когато вземем примера за Гърция, Испания и Португалия, тогава може да се каже, че нещата не са пропорционални. Защо малки агенции да нямат право на мнение? Последствията бяха ужасяващи. От една страна, когато видим, че парламентарни органи не функционират, тогава трябва да говорим за това. Обаче има парламентарни комисии, има сметни палати, които се занимават с бюджета и го контролират. Мисля, че има много институции и органи, които не могат да бъдат просто заменени от една частна рейтингова агенция не би трябвало да изключваме държавните институции. Да видим какво ще се случи. Не ми... Ето виждаме какво се случи в Гърция. Имаше едно преразделение от дома нагоре. Това обаче не е резултата от рейтинга. Тоест, публичните държавните институции са по-прозрачни, те подлежат на критика, но нещата в частната економика, в е, частния сектор се държат по друг начин. Когато двама бизнесмени искат да правят някаква сделка, те тогава могат да се консултират с рейтингова агенция. Това е вреда на нещата. Аз нямам с това проблеми, но тогава Естествено, тази агенция трябва да работи качествено а не така както се случи през последните две години. По другите въпроси бе казано вече достатъчно. Само една забележка. В нашите изменения ние казваме, че не би трябвало да има а, маркиране на възложените рейтинги. Дали рейтинга е възложен или не е възложен. Говорим за прозрачност, но ако даден рейтинг е не възложен, тога... не е възложен, то тогава има а, към тази поръчка е, определени резерви. Това е маркировката да не се посочва. Е, е господин Клуте, това, с господин Клуте приключих докладчиците в сянка, сега до Болманих на думата. Благодаря, госпожо председател. Аз по принцип съм съгласен с изискването възможно най-бързо Европейския орган за застрахован, за, извинявайте, за ценни книжа и пазари да започне своята работа. Но не мога да устоя на изкушението, както и колегата Клуте каза, да кажа нещо общо, принципно, за следващите закон... законодателни документи които би трябвало да из, изработим. Колегата питала още през 2009 искаше да се занимава именно с темата, която дискутираме в момента, а именно за дефицитите в структурата на пазара. Ние работим с пазари, които не правят услуга на економиката. Трябват ни допълнителни, така да се каже, доставчици за пазара, актьори на пазара, които да осигурят европейския профил на този пазар на европейската економика. Има много възможни модели, които могат да се задействат. И междувременно в хода на дискусията се оказа, че все повече колеги от НП подкрепят това становище, докато, доколкото правилно разбирам, господин Фербер мисли по този начин. Либералната политическа група. Оттам също има гласове, които казват, че трябва да направим нещо в този смисъл. Ние приветстваме това, но искаме да напомним на колегите, че едно мнозинство от НП и либералите още през 2009 година гласува против тази теза. И това всъщност е причината, поради която ние, ние нямахме напредък по отношение на последното си законодателно предложение да възложим на комисията действия в тази насока. Ние искахме да формулираме нещата по друг начин. Ето защо ви напомням за тази случка и се обръщам към вас с, с апел за повече кораж, за повече смелост. Нека подобрим наистина една по-добра структура, която да посредства едно по-добро функциониране на пазара. Благодаря, господин Болман. Може би е НП и либералите се, движ, се движат по-скоро в линията на Аденауър, който казал, че няма да променя мнението си дори и в и всеки ден да преживявам неуспех. Тъй като никой друг не иска думата, давам пак думата на господин Гозес, тъй като имаше отправени въпроси към него. Благодаря, госпожо председател. И слушах с внимание всичко, което колегите имаха, а, а, което имаха да кажат, тъй като съм чел техните изменения, не бях изненадан от това, което казаха. Искам, без да влизам в е, дебати, които сме вече сме водили в миналото, да кажа, че до сега не сме намерили по някои тези въпроси решение, което, да е подкрепено от, а, с единодушие. Е, разбира се, не е просто да се намери е, решение как да се оценява държавния дълг, това не е лесна работа. Но комисията и съвета не искаха да се съгласят с това. Казаха, че юридически е погледно. Юридически това не е възможно. Верно, че е трудно, но ние започнахме, подехме законодателна инициатива в пакета по надзор – и тези, които са следили този пакет, т.е. всички, знаят, че единственото правомощие на ЕСМА, което беше описано, това беше именно надзора над рейтинговите агенции. Разбира се, сега може да отидем по-далеч и затова искам да се разделят надзора, от, да се разделят надзора от другите важни въпроси, които обсъждахме слушах внимателно тези, които се изказаха тук. Утре ще се опитаме да обеденим нещата, така че да можем да предложим един ефикасен регламент, който ще е, уреди една област, където е, така прекалената либералност нанесе големи щети и не трябва в никакъв случай да забравяме това, което имахме намерение да направим през 2009 година. Една европейски надзор – и не трябва да се отклоняваме от тази цел, като казваме, ама има други държави, агенции и прочие, които няма да искат да се придържат към този а, регламент. А, а, съгласен съм с тези, които казаха, че е, делегирането е необходимо, но това трябва да бъде делегиране на строго определени задачи, докато ЕСМА трябва да запази централната роля на надзор, координиране и а, налагане на санкции. След като говорим утре, на 8 ноември ще ви представя резултата от нашата работа. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Ние се надяваме, че ЕСМА ще разполага с необходимите ресурси и необходимия персонал, за да изпълни задачите си. И сега а, а, искам да кажа, че утре ще получим становището на правната комисия по отношение на графика, както тя вече каза, вече бяхме уведомени, ще има второ обсъждане на измененията на 8 ноември, а на 9 ноември ще гласуваме по този доклад. Той ще бъде обсъден по-скоро в пленарната зала и то ще бъде на заседание през декември. пожелавам ви успех във вашата по-нататъчна работа, господин докладчик. И сега Минаваме на 18-та точка от дневния ред. Това е а, докладът на моя голям приятел Дерк Ян Епинг. Той е написал една чудесна книга за мен. Не знам дали знаете това. Но в случая става за доклад за политиката на конкуренция за 2009 година. Има и други комисии, комисията по промишленост, ЕМВИ, ИМКО, комисията по ИТРЕ, ИМКО по транспорта и комисията. Отсюда са дали мнение по този доклад, но господин докладчик, най-напред, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че е толкова щедро ми дадохте думата. Благодаря на всички, които допринесоха с изменение към проекто доклада за политиката за конкуренция за 2009 година. Ще направя някои коментари по внесените изменения и се надявам, че ще има ползотворна дискусия. Като цяло има 95 изменения до сега. Смятам, че много от тях са полезни и допринасят за доклада. Въпреки това има някои случаи, в които трябва да се групират и да се слеят подобни изменения. Освен това има някои изменения, които въобще не пасват за доклад по отношение на политиката на конкуренция. Има изменения с неясна формулировка. Ако формулировката е неясна и параграфите стават твърде дълги и стават като руски роман, пък руските романи са доста сложни. Ще започна с измененията по преамбилните точки. Подкрепям изменения 1, 5 и 6, както и новата преамбилна точка в изменения 13 и 14. Всичко това го предлага господин Каринс. Тези изменения са в духа на това, което парламента защитава. Изменение 17 ми се струва, че не пасва много на доклад за конкуренцията, тъй като става въпрос за обществените финанси. Там се говори и за услугите от общ интерес. Изменение номер 9 на господин Ламбърс говори за макроекономическите неравновесия, което също е част от пакета за економическото управление. По отношение на измененията за съществуващите параграфи, няколко от тях засягат искането парламента да получи повече информация от комисията. Става въпрос за изменения 15, 16, 19, 29, както и изменения 89 до 95, последните изменения. Мисля, че можем да преформулираме нещата и да включим коментара в доклада. Има пет изменения по отношение на временното, постепенното изкарване от употреба на временната мара, мярка. Тук измененията много се отличават. Госпожа Есая иска временните мерки да бъдат прекратени максимално бързо. Тя не е тук. Господин Шваб внася едно неясно изменение, в което се казва, че в дългосрочен план трябва да се премахнат тези мерки напълно и най-вече в автомобилния сектор. Мисля, че господин Шваб има предвид точно обратното, като се има предвид в какво състояние е немската автомобилна индустрия. Може би може да имаме по-ясна формулировка по тези изменения. Така че трябва да се опитаме да намерим компромис. Предлагам да слеем измененията относно помощта за ликвидните средства, изменения 39, 40, 42, 53. Този въпрос беше повдигнат по време на изслушването от господин Ламбардс. Аз всъщност имах предвид точно този въпрос. Мисля, че трябва да намерим компромисни изменения, защото има много изменения по една и съща тема, които изразяват едно и също опасение. По отношение на антитръстовите правила, Определенето на политиката провокира 4 изменения от 67 до 70. Мисля, че и тук трябва да е възможно да намерим компромис. Аз лично смятам, че можем да приемам изменение 67 на госпожа Интвелт, кой, което а, включва цяла альтернатива от инструменти и политики. Нейният текст е по-добър от моя, така че съм готов да го приема. Има няколко дребни елемента, които провокираха внасяне на изменения, изменения 23 и 24 по отношение на конкуренцията. Формулировката вече съдържа основното послание и няма нужда да се променя текста. Освен това, не е работа на Европейския парламент да се занимава с отдела по човешки ресурси на Европейската комисия. Изменения 54, 55, 56 и 58 по отношение на държавната държавния контрол, там не се добавя нищо конкретно, те са неясни. Повечето от половината изменения са свързани с внасянето на нови параграфи. Изменения 42 и 43 засягат а, включването на нови а, параграфи по отношение на настоящата криза. Това стана ясно във връзка с изслушването. Някои изменения са свързани с данъчна политика, госпожо председател, а не е, политика на конкуренцията. Темата е изключително чувствителна. По това поне сме съгласни. Изменение 27 на господин Ламберт. Според мен по-добре трябва да се постави в доклади по данъчната политика и по екологичната политика, например по отношение на зеленото данъчно облагане. Е, изменение 60 засяга съществуващата рамка. Конкуренцията в енергийния сектор е, е нещо, което не е в е, портфела на тази комисия. Няколко от членовете искаха да поговорят по тази тема и тъй като тона е един и същ на тези изменения, мисля, че те трябва да бъдат слети и да се намери компромисно изменение. По другите не толкова споменавани въпроси от колегите по отношение на услугите от общ економически интерес, аз предпочитам изменение 62 на господин Ламбертс, в което ясно се говори за политик на конкуренцията, а не изменението на господин Преседо, което е недостатъчно ясно. Подкрепям изменение 21 и 22 на господин Преседо, те подчертават децентрализацията на политиката по конкурентна способност и колективните стачни действия по отношение на антитръстовете. Не разбирам обаче контекста с зелената економика тук, затова аз предлагам изменение 26 да се преформулира. По отношение на някои други предложения на господин Ламберс, подкрепям изменение 28 относно стандартите по отношение на технологиите, както изменението свързано с твърде щедрото даване на разрешителни за емисии. Не подкрепям текста по отношение на фискалното звено. Такова изменение вече съществува. По отношение на 73 на господин Ламбертс, той направи много изменения. Основното е как да се определи спекулацията, когато става въпрос за пазарите на стоките. Госпожа Макарти иска да се разгледат пазарите на извън борсовите деривати. Тук става въпрос по-скоро за портфела на ЛЦКП. В 74 се говори за превенция на злоупотребите с AIC кодовете. Какво точно имате предвид тук? И накрая господин Преседо отделя специално внимание в изменение 75 и 76 на областта на единното All the different issues на единното плащане. Благодаря на всички за измененията и смятам, че докладът ще е добър. Е, благодаря. А, а, благодаря. А, от името на ЕНП имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не виждам защо да не можем да стигнем до споразумение. Ще трябва, може би, да поговорим с господин Ламберт, но не мисля, че проблемите са непреодолими. А, така че просто искам да благодаря на колегите. Няма да кажа нищо повече. Тук ще спра. Благодаря а, до господин Санчес Посето от името на социалистите не е тук, но господин Булман ще говори вместо него. Да, съместно господин Санчес Преседо, както вече споменахте. Нас... Той представлява нашата комисия в Индия, за това не е тук, иначе много се интересува от темата. Е, благодаря, колега Епинг, за вашата за вашето представяне и за коментара по измененията. Това са най-важните идеи, а именно модернизирането на конкурентоспособността става дума за енергетиката, за сектора на компютърните технологии, това засягат много от неговите изменения. Той смята, че Европейски парламент играе голяма роля и отново я подчертава, защото ние би трябвало да подчертаваме тази наша позиция в докладите по корентоспособност, защото комисията не би трябвало комисията би трябвало да взима предвид и нашето мнение. Важна тема за нас са антитръстовите, антитръстовите фондове. Не бива да повтаряме грешката на Америка. Говорили сме доста по тази тема и по-нататък ще продължим дискусията какъв в опит да намерим разумния път за тръстовете. По въпроса за банките и подпомагането на банките трябва да намерим най-разумния начин на интервенциите, да няма накърняване на конкурентоспособността. Ние смятаме, че услуги от обществен интерес трябва да играят централна роля на пазара и те също трябва да бъдат взети предвид в един такъв доклад. Е, господин Епинг, вие казахте, че има и други интересни е, предложения от колегата Ламбъртс и от други колеги. Ние ще ги прегледаме, но във всички случаи сме готови на конструктивен компромис. Благодаря за конструктивния дух. А сега давам думата а, на а, София Инвелт, която е докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях, но както много от нас трябваше да притичам между различни комисии и делегации и правя каквото е по силите ми. Само една забележка ще направя от по-общ характер, защото съм сигурна, че ще имаме възможност да разглеждаме е, измененията в детайли, някои подкрепяме, някои не. Но мисля, че трябва да помислим каква е целта на всичко това. Миналата година имах удоволствието и честа да бъда докладчик по този въпрос и всяка година Европейският парламент надълго и широко разисква нашите идеи във връзка с политиката по областта, по областта на конкуренцията съответният европейски комисар се усмихва бащински и след това продължава да си върши работата така както си иска. Някои от нас подкрепят, други не подкрепят линията на комисията, но сега говорим за економическо управление, за по-добро сътрудничество. Защо? Питам аз. Има толкова малко политическа легитимност за политиката в областта на конкуренцията. Общо взето подкрепям линията, която следва Европейската комисия, но не знам да има страна или парламент, която да а, изработва економическа политика, без в нея да се включва и политиката по областта на конкуренцията. Има, разбира се, договори, не може да ги променим от днес за утре, някои не искат изобщо да се променят, но Европейската комисия трябва да поеме ангажимент а сериозно да приеме предпоръките на Европейския парламент, ако не иска да действа в съответно тези споразумения, най-малкото да обясни защо не желая да го стори. До сега комисията не го е направила и много се надявам да го направи тази година. Иначе просто си губим времето тук, защото ние можем да се съгласим по някаква обща позиция, но ако тя няма никакво въздействие, всичко, което правим, остава безполезно. Благодаря, госпожа Инвелт. За жалост, договорът така, как, е такъв какъвто е но се надявам вашето послание да бъде предадено на господин Алмуня. И надявам се, че господин Алмуня ще възприеме вашите добри съвети. Но тук няма представител на Генерална дирекция конкуренция в Европейската комисия. Не ми остава нищо друго, освен да се опитам да предам на съответният комисар това, което вие казахте. Сега минаваме към другия докладчик в сянка, господин Е, София, най-напред всичко това ни дава възможност за един интересен разговор между интересни хора. А нека се възползваме и се радваме на тази възможност. Искам да благодаря на докладчика за доброто съдържание, за отвореността, с която е третирал темата. Имаме много изменения, така е. Може би не всички от предложенията са релевантни към темата, но... Единственото, което искам да кажа, е свързано с отдела, държавния отдел за облагане. Ние смятаме, че And then we need to know whether there's enough energy being put in there. Че този а, отдел е бил разпуснат, ще направим проверка. Смятаме, че той вече не съществува. Но трябва да преследваме неконкурентните и нелоялни практики. Това се спомена и в доклада Монти. Първо трябва да разберем какви са фактите и онова, което казваме, трябва да се основава на тях. Но ако това е така, трябва да се включи информацията в този доклад, защото става въпрос за е, конкурентния аспект на данъчната политика. Просто трябва да е, гарантираме, че няма да има изкривяване на пазара. Това е от мен. Какво смятате, че трябва да се направи? Искате да се организират среща на докладчиците в сянка или да работим двустранно? Какво смятате? Благодаря. Ще разберем това, когато дам думата на господин докладчика, след като изслушаме всички изказвания. Има още един докладчик в сянка от Гуе, но той изчезна. Затова ще дам думата на господин Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на докладчика за много подробния преглед по различните предложения и неговата оценка. Благодаря за това. Към изменение 33 е, искам да кажа, че държавни субсидии трябва да са срочни и всъщност текста казва това, което казва. Искам да кажа нещо друго и за един друг друго предложение за предложение 67. А, той засяга това, което доклада от 2009 година. Аз бях докладчик. Ние всяка година се занимаваме с политиката за конкуренция и конкурентоспособност и всеки път се опитваме да обхванем повече политически области. комисията се опитва да не дава не е задължена да дава конкретни отговори на докладите. На докладите. Затова мисля, че трябва да видим какво е било развитието от 2009 до 2010 година и въпросите, които сме задали и не са получили отговор, трябва да ги поставим отново. Това е, е с това се занимава и с предложение 67 става дума за директивата от 2003 година. Комисията не е взела отношение, абсолютно никакво отношение, за това трябва да поставим въпроса още веднъж, защото във време на економически реформи, економическа криза, това е абсолютно необходимо. Естествено, ясно е, че условията, които са довели до, две, до компромис през 2003 година, бяха от друго естество, те бяха разбираеми. Смяташе се, че регламента може да е отворен. Европейския парламент нямаше възможност за влияние. Държавите членки се очакваше да, бъдат, да имат по-отворена нагласа тогава, но сега стана и ясно, че някои от областите трябва да се реформират много бързо, много спешно. Самият комисар говори за тези нонопродукти, които засягат малките и следни предприятия. Те заслужават по-особено третиране и самото, самата процедура за постановяване на глобите този въпрос, тази процедура също трябва да бъде преразгледана. Тоест, нещата, които поставихме миналата година, трябва да бъдат поставени още веднъж. Това е моята молба към докладчика. А, а, а иначе, аз съм също отворен за компромиси. Благодаря. Като няма никой друг, който иска думата, ще кажа на а, госпожа Интвел, че имаме тук представител на комисията. Ако искате да повторите въпроса си, госпожа Хамилтон ще може да ви отговори. Давам ви отново думата, тъй като никой друг не иска думата. Не искам а, а, да а, преварвам а, а, докладчика. Моя въпрос беше много прост обаче. А той беше следния. Въпреки, че, тъй като, въпреки, че Европейската комисия има извънредни правомощия, изключителни правомощия в областта на политиката, в областта на конкуренцията, когато обсъждаме економическото управление на Европейския съюз, не може конкуренцията да не бъде част от това. Това е една логична, абсолютно неразделна част от економическата политика. Но тя е, както казах, изключително право на комисията – така че комисията, ако не друго, има морално право пред европейските граждани да отговори в подробности на препоръките на Европейския парламент. Комисията не го направи миналата година и ние много се надяваме и очакваме тази година комисията да го стори. Ако, или пък ако не иска да реагира на нашите препоръки, да каже ясно и подробно защо не отговаря. Не знам дали госпожа Хамилтон ще може да отговори, но във всички случаи най-малкото ще предаде а, съответната информация на комисаря. Искате ли да отговорите, госпожа? Благодаря. Тази година ще положим всички усилия, за да отговорим на вашите въпроси. parole à monsieur le rapporteur. Vous avez... Давам думата на господин докладчика. Ще трябва да комбинирате много компромисни изменения. Желая ви всичко най-добро. Надявам се, че текста ще е четим и разбираем. Ще гласуваме на 30 ноември. Ще имате много време, тъй като няма допълнителни дебати по отношение на измененията. Определено ще може да организирате среща с докладчиците в Сянка. А за да може да гласуваме в комисия на 30 ноември. Но имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колкото до забележките на господин Булман във връзка с изказването господин Преседо, а, е, общи економически интерес е много важен. Въпросът е да се редактира както трябва. Има подобно изменение от страна на господин е, Ланген. Е, и трябва текста да бъде колкото може по-лаконичен и, и четивен. Колкото е по-дълъг текста, толкова повече обягва от вниманието на читателя. Значи въпросът е как да редактираме тези изменения. На госпожа Инфелд ще каже, когато не бяхте тук, казах, че ви поздравявам за вашето изменение 67. Смятам, че вашия текст е много по-добър от моя. И аз а, бих по-скоро приел вашият текст вместо моя. А, също ще разгледаме въпросите, подигнато от господин Шваб. Ще видя там, където е необходимо да се поработи още, това да бъде направено. А така че текста да бъде достатъчно смислен. Господин Ламбес, ще попитам комисията дали има звено по-редактиране на текстовете. Отговори ми се, че няма, но може би то е много малко. Състои се, има само няколко служители. И а, а, а, трябва да видим, съществува ли подобно звено, дали то а, е, е, работи или не. По въпроса на господин Шваб. Може би е въпрос на превод, е, това, което казвате, защото в английския текст се казва в, в дългосрочен план да се прекратат мерките. А, съгласен съм с вас, че временното трябва да бъде временно, т.е. трябва да, тези мерки да бъдат ограничени по време. А, госпожа Исая от ЕНБ каза, че това трябва да стане колкото може по-бързо. Не знам дали трябва колкото може по-бързо да се прекратат тези мерки, защото иначе се деформира конкуренцията, ако предържават прекалено дълго. И накрая по отношение на процедурата бих искал да се срещна с докладчиците в сянка, за да установим проблемите, по които можем да намерим компромис, да стигнем до компромис и след това ще изработим компромисен текст. След като го приготвим, ще говорим пак за да видим каква ще е окончателната дирекция. За останалото, Елжо председател, оставям Инфелд да контактува, да изпрати послание към господин комисара. А, госпожо представител на комисията, може би искате да отговорите на тези съвсем точни въпроси. А дали има а, а, такова звено, за което се разглежда данъчната облегчение? Да, съществува подобно звено, но то, но то не се занимава само с данчните облегчения. То има и редица други задачи. Например, създаването на сравнителни таблици. Но а, фискал, фискалитета е тяхна главна задача. И те работят по редица данъчни облегчения и помощи, които се отпускат в различни страни. Като казвам това, бих искал обаче да поставя отделението върху факта, че дори да нямаше подобно звено, което не е, е така, разбира се, все пак е, е, комисията би ви оказала всякаква възможна помощ от какъвто и да е вид. Искам да направя някои уточнения, тъй като се казва дори да нямаше подобно, подобно звено. Но не трябва да се забравя, че въпросите са много специализирани и трябва да имаме някаква критична маса от знания в едно подобно звено. Трябва да се работят в него хора, които са достатъчно квалифицирани, за да работят по фискалните въпроси. Така че трябва да бъдем точни колко души работят в това звено, каква е тяхната квалификация, за да могат да анализират данъчните облегчения, които се предоставят и които засягат въпроса на конкуренцията. Искате ли да отговорите сега на този въпрос или в последствие? Да. Като се имат предвид подробностите, които се искат от мен, ще отговорим писменно. Но подчертах, че онези, които работят с данъчните облегчения, не се занимават само с това те имат и други задачи. Но, но тези, които го правят, които се занимават с данъчните облегчения, те са специалисти. А, значи, е, те са, не могат всички да бъдат така многостранни като нас, господин Ламбер. Ще приключим сега този дебат. Както казах, гласуването ще бъде на 30 ноември. От, до тогава ще се потърси компромиси по въпроса измененията. Като председател на това заседание искам да кажа, че бих била много доволна, ако се постигне компромис по въпроса на измененията. Не както по докладът ФЕО, в 8 или в 9 часа вечерта, преди гласуването на другата заран, още продължаваше а, работата по компромисите. Това не е особено приятно, така че ако можете, Опитай се да постигнете компромис. Защото не само докладчите в сянка, но и бедните депутати, обикновени депутати като мен, трябва да бъдат взети предвид техните интереси. И сега минавам на следващата точка от дневния род. Това са разни. Не настоявам, ако няма разни по тази точка нещо. Няма, няма, няма никой, който иска да повдигне нещо по въпрос за точка разни. Следващото заседание ще бъде на 8 ноември. Това е понеделник в 3 часа след обед. И на 9 ноември, вторника, от 9 до 12.30 и след обед от 3 до 6.30 закривам заседанието.